Bonjour, euh, Добър ден, уважаеми колеги. Тъй като председателят и всички заместници са е, отсъстват, аз като най-възрастният член на тази комисия ще председателям заседанието. Първо трябва да приемем дневния ред. Имате ли някакви бележки? Не виждам такива. Считаме, че дневния ред е прият. Втората точка е публично изслушване. Тъй като бележките ми са на английски, ще мина на английски. Надявам се да го разберете. Няма да говоря оксфордско произношение. Публично изслушване за перспективите за създаване на фонд за обратно изкупуване на дълга и въвеждане на европейски дългови ценни книжа. Ще изслушаме представене на окончателния доклад. Ние сме поканили представители на групата експерти, за да представят доклада за създаването на фонд за обратно изкупуване на дълга и въвеждане на европейски дългове ценни книжа. И от името на нашата парламентарна комисия искам да ви благодаря за вашата работа като експертна група през последните 6-7 месеца разглеждайки правните аспекти, както и финансовите последици на инициативи за съвместно имитиране на дълг под формата на фонд за обратно изкупуване и на дългови ценни книжа. Както знаете, Европейският парламент настояваше да се създаде такава експертна група и се радваме, че днес сте тук за да представите резултатите от нейната дейност. Ние получихме преди няколко часа окончателния ви доклад и надявам се да разберете, че не сме разполагали с време да се запознаем с него в детайли. Ето защо ние очакваме вашите бележки. Госпожа Гертруд Тункелгуп, председател на експертната група на комисията, ще направи встъпителното изказване. Приветстваме ви с добре дошла, добре ви познаваме като работеща в ЕЦБ. Вие разполагате с няколко минути да представите доклада, след което ще изслушаме други встъпителни изказвания от членове на групата експерти, аз ще ги представя преди да им дам думата. Те ще разполагат с 7 минути. Но сега искам да дам думата на госпожа Тумпел Гугерел. Благодаря ви отново, че се отзовахте на поканата ни. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за възможността да представя констатациите на нашия доклад заедно с колегите които бяха членове на тази комисия. Преди повече от две години бяха представени предложения. Мога да припомня ситуацията преди две години. В анекса също на страница 2, 6 и 4 може да намерите таблиците за държавните облигации, които трябваше да се плащат тогава и лихвите по тях. Междувременно ситуацията се промени, реформите бяха предприяти от правителствата, беше създаден отдавна Бенковия съюз, ЕЦБ предприе мерки. Все още има нужда от предприемане на, на действия, но това ще зависи и от вашата оценка за бъдещето на Съюза и формата, под която трябва да се развива. Първата идея, която беше представена пред две години, беше създаването на фонд за обратно изкупуване над 60% от БВП. Ценните книжа ще се прехвърлят в този фонд, така ще се намали натрупания дълг и обслужването му. По този начин обаче трябва да се поеме силен ангажимент за фискалната консолидация по време на съществуването на фонда. Втората идея, която също се обсажда от няколко години, е свързана с дълговите ценни книжа. Фондът цели стабилизирането на публичните финанси, намаляването на риска, подкрепа за провеждането на паричната политика. Основната цел е да се намали натрупания дълг в еврозоната. Целта е да се стабилизира дълговия пазар на ценни книжа, както и да се засили интеграцията на финансовия пазар чрез създаването на краткосрочни активи. фондът 1,8 трилиона в фонда, 1,7 до 2,7 ще бъде максималният обем на фонда. Фонда ще съществува в продължение на 25 години. Трябва да бъдат предоставени солидарни гаранции те ще бъдат прората. Трябва да се натрупат спестявания за намаляване на натрупания дълг. Какъв е риска? Рискът е, че държавите могат да получат незабавни ползи и ще трябва в дългосрочен план да ги погасяват. Може да има липса на гъвкавост и увеличаване на разходите по заплащания по лихви. Освен това, политиките ще се определят за дълго време напред, което означава, че може да е трудно те да бъдат следвани за целия период на съществуването им. По-малък фонд с по-кратка продължителност на живот би имал ползи и ще смечи риска, но това може да увеличи разликите в нивата на дълга на държавите членки. И така, или солидарни, или прората гаранции трябва да се предоставят, ще зависи от а, а, падежа. 0,5 трилиона е минимума, 30 процента може да бъде заделения фонд 0,5 трилиона е минимума, 0,9 трябва да бъде максимума, ако се възприеме принцип 10% от БВП солидарните гаранции трябва да изискват промяна в договора, докато прората няма да изискват подобна промяна. Създаването на времерен фонд беше обсъждан като вариант, но е трудно да бъде създаден такъв. Един от рисковете за дълговите ценни книжа, че може да засили прекомерното разчитане на краткосрочен дълг. Нека сега да обясня какво имаме предвид под морален риск. Колегите ще дадат по-подробна информация. Това може да доведе до ефект, когато някои страни да поемат риска, а други страни или група държави да се възползват по-голяма степен. И така, какво може да се направи срещу моралния риск? Ние сме обсъдили четири възможности, например задължителни ангажименти, допълнителна намеса от страна на вземащите решения в Европейския съюз в случай на не спазване на договорените политики, финансови стимули, както и заплаха да бъдат изключени от схемите за съвместно имитиране на дълга. Какви са правните изисквания. Сегашните договори не допускат схеми с солидарна отговорност. Възможно е да има обаче прората структури. Договорите не дават достатъчно компетенции да се създава фонд за обратно изкупуване на този етап. Предоставянето на фискални компетенции и бюджетни правомощия ще изисква също промяна в договорите. Някои от конституционните закони на държавите членки изискват също промени и гласуване при поемането на допълнителни отговорности. Що се отнася до демократичната легитимност, би било за предпочитане да се прилага общностния метод в случай, че се премине към преходни схеми. Също отговорността трябва да бъде засилена Европейския парламент, както и националните парламенти, да имат думата при вземането на решения по преходни инструменти. Преходните схеми, въпреки че имат своите предимства, не могат да замеснят усилията на държавите членки да намалят дълга си и да следват политики за осъществяване на реформи въпреки че временните инструменти могат да допринесат за прокарване на монетарната политика и да допринесат за финансовата интеграция, трябва да се отчита това, че моралния риск. Първо би било, може би, добре да се натрупа опит в реформата на економическото управление в еврозоната, преди да се вземат решения за преходни схеми. Благодаря ви. Euh. Благодаря за направените разяснения. Те са много добре уж дошли, тъй като ние сега вече разполагаме с резюме на вашия доклад. Сега преминаваме към следващата група и първият е госпожа Анес Бенасикере. Тя е професор в, е, Европе... в е, Парижката е школа по економика, както и председател на Френския съвет за економически анализи. Госпожа Абена Кери, имате думата за 7 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски, за да се солидаризирам с останалите експерти представя е, целите. Знаете, че първоначалните цели на е, е, пакта за, за дълга и дълговите ценни книжа бяха следните. Идеята беше да се изгради е, е, един фискален мост, като по този начин да се намалят финансови непогасен дълг. Идеята на дълговите ценни книжа беше да преодолее кризата на ликвидността и да а, а, предложи ликвидни активи, за да заздрави различни е, цели. Е, може да има съвместното имитиране на дълг. Първо е, да е, стабилизира положението относно дълга, да допринесе за стабилност на пазара на дълг и да даде своя принос за финансова реинтеграция и стабилност. И сега ще кажа няколко думи по тези е, цели. Първо за подобряване на е, стабилността на е, дълговете. Първо ще кажа, че в е, интерес на всички държави членки, включително на тези с нисък дълг, е, това да, страните с е, висок дълг да могат да се справят с ситуацията. Защото в противен случай трябва да се поддържат високи излишъци, което е свързано с три основни риск. Първо да имат нисък растеж, второ е, политически риск и трето риска, че правителствата на тези държави нямат да имат достатъчно е, е, финансова свобода за провеждане на необходимите структурни реформи. Второ, фискалната ситуация в еврозоната е подобна на ситуацията в Съединените щати и е много по-добра от тази в Япония. Единствената причина, поради която държавният дълг тук е по-рисков, отколкото другаде по света, е първо, защото няма достатъчна солидарност между държавите е, и второ, че няма съответствие между Тоест, една от целите е да се създаде повече солидарност между страните членки а и те да си помагат взаимно да решат своята дългова а, е, ситуация. Трето, е, влиянието на съвместното емитиране на дълг беше широко дискутирано в е, експертната група. че трябва да се помисли за средната цена на дълговете. Целите могат да бъдат постигнати, ако съвместното имитиране доведе до по-голямо доверие в финансовите системи и второ да се спечели към ликвидност т.е. би трябвало да се намалят разходите за обслужване на държавния дълг. Но ако няма повечено доверие в цялата схема, това няма да се случи. Нека сега да преминем на втората цел, която е повишаване на стабилността на пазара чрез намаляване на общия риск във времена на криза високите равнища на дълг означава, че, означава, че те ще бъдат уязвими за по-нататъчни кризи. Целта на съвместното емитиране би била да се намали размера на риска за ликвидността. Това ще намали загубата на достъп до пазара. И тъй като по този начин ще се намалят разходите за рефинансиране, не само за държавите, но и за банките. Това ще има последствия и за клиентите на банките. Съвместното емитиране би, би допренесло за повече сигурност, за по-добър достъп до пазара в случай на някакъв асиметричен макроекономически е, шок. Същото. Така че по този начин бихме имали е, инструмент, е, с който държавите членки да споделят помежду си макроекономически Сега по третата и последна цел на съвместното имитиране, а именно допринасянето за приноса за реинтеграция и финансова стабилност. Би по този начин да се създадат едни ликвидни буфери. Така че съществуването на подобни активи в еврозоната би могло да намари значението на кредитния рейтинг на отделните страни членки и да подобри достъпа на местните банки до финансиране. Тоест, по този начин ще се намали фрагментацията на пазара и ще се подобри политиката за трансфер на средства. Така че е а, е, необходимо да се създаде една регулирана среда с а, е, е, съответния надзор. А, така че тези съвместни активи а, ще станат а, инструмент с помощта на който да се правят сравнения на финансовите пазари. Съществуването на а, съвместни а, активи ще намали също така и е, дестабилизацията в е, времена на криза. И в заключение ще кажа, че експертите не са на еднакво мнение по отношение на съвместното емитиране на дълг. Всички експерти са е, на мнение обаче, че от ключове значение да се намали фрагментацията на пазара, да се стабилизират банките. Дали това ще стане чрез съвместно емитиране, обаче те не са а, е, е, е, единодушно. Искам да напомня на комисията, че няма да можем да изпълним и трите цели, така че ще трябва да изберем а, една от трите, по която да работим. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Бенасикери. Сега искам да дам думата на друг член на експертната група, госпожа Беатрис Ведер Димауро. Тя е професор в е, университета на Майнц по международни и економически въпроси Германия. Аз също ще мина на английски. Искам да започна с следното. Една кратка история на фонда за обратно изкупуване на дълга. Когато съвета в Германия за економическо управление направи това предложение, ние започнахме с много сериозни действия. Имаше различни мнения, хора, които прегърнаха тази идея, хора, които абсолютно я отхвърлиха или поне някои от нейните компоненти. Ние не смятахме, че е, тази идея се разбира правилно, поне целият пакет се разбира правилно, тъй като това бе наистина пакет и трябваше да се разбере като пакет. Нека най-напред е, се спра на компонентите на този пакет. Най-напред това бе отговор на кризата, механизъм за отговор на кризата, чрез общи усилия за намаляване на опасността на заплахата от разпространение на кризата. Това беше огромен проблем. На второ място да преодолеем е, излишъка от дълга, разпространяването от дълга и да имаме инструмент за беклаудинг и за финансова адаптация. На трето място да се създадат ангажименти от страна на държавите членки за добра финансова дисциплина, което да възвърне доверието в финансовите пазари, което щеше да а намали разходите и на четвърто място да създадем условията, при които да няма нужда от режим на спасяване на банки и режим на преструктуриране на банки. Това беше по принцип, това бяха компонентите на пакета. Критичното в концепцията беше, че има комбинация между дългосрочни е, режими и техните цели с е, инструментите за постигането на тези дългосрочни цели. Това са различни неща, защото тук става дума за общо имитиране на дълг, за преструктуриране, неща, които взаимно се изключват и които до някъде се, се противопоставят. Тази част от предложението, а именно частта за преодоляване на дълга, тя се различава от частта за емитирането, за общото емитиране на дълга. А, може да си представите фонда като планина, като се качите на планината, виждате по-напред, но виждате в крайна сметка морското равнище, а, докато има някои други програми, които дават възможност за постепенно увеличаване и постепенно възходящо нарастване на структурите. Сега за фонда за обратно изкупуване на дълга. Аз ще се спра само на някои ключови компоненти и характеристики. От една страна имаме първоначалното предложение, което съдържа общ, една обширна а, възходяща и нисходяща крива, защото а, за свръх дълг ние имаме дефиницията за над 60% от БВП дълг. Това е 1 е трилион евро. Естествено има и по-малък прак от 60 да, 75% могат да бъдат увеличени, да, може да бъде увеличен този прак. Предимствата са за по-голям дял евентуално на държавите членки и това би било добре за най-уязвимите държави. Един друг прак, който също ние обсъждахме, това беше възможността за равни дялове, т.е. всяка държава да се включи с 20% от БВП-то си. Това обаче естествено създава условия за различен старт, за различни акции, за различен дял, но това би отсветило и а, европейските дългове и ценни книжа. Тогава бюджета на фонда би бил около 1 трилион. Нашата цел е намаляване и премахване на дълга, но тази цел не би била постигната по този начин за всички страни. Мислехме и за различни гаранции, което естествено е много добре, но имаше и много рискове, за това помислихме как тези рискове как да бъдат а, избегнати. Предложихме системата прората и определени предпазни клаузи. Тоест, става дума тук за внесения капитал. Първоначалното предложение, както споменах, трябваше да има да е осигурено от предпазни клаузи, т.е. да има ясни ангажименти, това, което имаме в момента в финансовия пакет, в финансовото споразумение, в финансовия договор. И а, видяхме, че в началото на а, създаването на фонда имаше доста несъответствие, т.е. в началото на изкачването на планината, но по време на слизането на планината ще има разлики в лихвените проценти, т.е. несъответствие между различните механизми и това е нещо, което бе анализирано в доклада. На трето място има режима на преструктуриране, който предложихме на съвета тогава, т.е. прак на дълга, който е обословен от кредити чрез механизма за, за стабилизиране на Европа. Това би, било, е, би бил един механизъм, който наистина можеше да стабилизира пазарите, обаче никога не бе мислен като механизъм преди е, който да влезе в сила преди самото стабилизиране на пазарите. Целта е да няма нужда от режим на бейл-аут, на спасяване на банките в еврозоната. Затова ние предпочетохме по-голяма, по-добро финансово управление на финансовите операции в държавите членки на финансовите бюджети на Европейския съюз. Правните последствия и правните начини на приложение на тези предложения ще изискват промени на договорите в членове 7 и 11. Но естествено тези предложения биха били и продуктивни за други части от доклада, които също направихме, т.е. други предложения. Благодаря ви, госпожо. Мауро. Сега ще премина към един мъж, експерт, консултант по европейски економически и финансови въпроси, господин Грем Бишоп. Преди две години беше създадена работна група Европейска лига за економическо сътрудничество ЕЛЕК. Целта беше да се създаде дългов инструмент, базиран на солидарна отговорност. Но след като се запознах с доклада, се уверих, че по-добър вариант би бил прората гаранции и създаването на временен фонд. Разбира се, участниците на пазара трябва да решат кои са нещата, които са от техен интерес и трябва да се намери някакъв междинен път, като се отчетат същевременно интересите на гласоподавателите. Какви са економическите аспекти? Само нези държави от еврозоната, които има добра репутация ще могат да вземат заеми. Освен това, ще могат да вземат заеми за 5 години. Може да има първо изпитателен срок е, и да се премине към окончателен вариант след решение на парламентите. Разбира се, може да има промяна по всяко време. Националните парламенти трябва да упражняват контрол върху бюджета на всеки 5 е, години. Може би тогава този пример е добър. Освен това, трябва да има забрана за натрупване на средства извън времения фонд. Участващите е, държави могат да вземат заеми от е, фанда ТЕФ и да удължават срока на падежа, но това може да създаде рискове освен това, ТЕФ ще могат да се използват и за инвестиции. Председателят вече каже, че минума на обем е 1,8 трилиона, вероятно 0,9-1,2 е е трилиона, нещо като европейска хазна, ако се създаде, максимум ще бъде 1,8 трилиона но този размер е политическо решение, което трябва да се вземе от съответните отговорни фактори, като отчитат състоянието на пазара и моралния дълг и моралният риск. Какви са правните аспекти? Временният фонд може да се създаде без промени в договора но ще се излезе извън координиращите функции, които сега са разрешени от договора. Необходимо е да има междуправителствено споразумение между държавите участници и да се използва моделът ESM, който вече е изпробван. Освен това, техническа структура за координация на емисиите може да се създаде само чрез регламент на Европейския съюз на базата на член 352 от договора. Може да се отчете и фискалния договор. И така, как да се процедира? Нещата трябва да са много прости държавите членки кеш-ин и кеш-аут трябва да се прилагат. Capital structure, modest callable capital. И също трябва да има правила да се намали риска. Дълга трябва да не бъде със срок по-дълъг от 7 години. Трябва да има цел, може би, от 25% и горна граница между 30, някъде около 35%. Критичен въпрос е изключването. Ако една държава подлежи на санкции в рамките на SGP, те трябва да бъдат приканени да приемат програма ESM за плащане на сметките. Така че риска за тези, които осигуряват гаранцията, да не се увеличава. Възможните резултати са, че ще има ликвидни активи, които могат да се прилагат на пазара, ще се разкъса връзката между банките и държавата. Ще се подобря качеството на кредитите на банките, ще намали разходите за финансиране и по-лесно ще може да се провежда паричната политика на ЕЦБ в цялата еврозона временните ценни книжа, които са част от този фонд, ще бъдат естествени активи за банките, за страхователите. И аз нямам съмнение, че ще има търсене на пазара. В заключение, можем да обмислим няколко сценария. Първо, златния сценарий, който най-ми допада следващата година, 2015 година с опита, който имаме с пети европейски семестър, ще имаме добра основа, натрупан опит, за да се стартира временният фонд, започвайки с един минимален обем до 2016, да се отговори на МТО, може да се увеличат мащабите на фонда с поредица от решения на правителствата. Купуването на облигации от 6 месеца напред може в последствие да премине за 2 години напред. Към 2018 година размера да достигне 2 трилиона, което на практика би означавало европейска хазна. и тези активи ще бъдат също важен инструмент в случай, че трябва да се увеличи наличната ликвидност. Аз считам, че един подобен план е напълно реализуем. Има, има някои допълнителни стъпки, които могат да се предприемат за засилване на интеграцията. И аз препоръчвам този план на вашата комисия. Председателят, искам да дам думата на господин Виряла. Той е директор по економически изследвания в Институт по въпросите на економиката на Финландия. Етла. Благодаря. Ще се спра на един е, конкретен е, аспект на предложената схема. беше споменат е, и до този момент, но аз ще го разгледам по-систематично. В държавите, които значи моралния риск. I can, yes, thank you. Sure. Alors, merci de le faire. Okay. There are anyway uh, several ways. Има uh, няколко начина за ограничаване на моралния uh, риск най-добрия начин е да се зададат предварителни условия и да се позволи само на държавите с добра фискална история да участват и по този начин да се ограничат рисковете. Това не отвежда до две опции. Първо, засилен политически контрол върху страните членка страна на европейските е, власти. Е, второ, да се създадат е, фискални стимули като част от системата. Въпросът е доколко европейското равнище ще може да ограничава подобни морални рискове чрез пакета с 6 и с две законодателни мерки и с така наречени фискални компакт се прави е, опит е, за това. Въпреки това, ние все още не знаем как е, този механизъм ще работи в по-дългосрочен план. Ние знаем също така, че Европейска Европа не може да влияе в особено голяма степен върху тези решения на страните членки. Да се натовари европейското равнище с такива правомощия би означавало да се изменят договорите. с е, санкции и поощрителни е, мерки. Най-добрият инструмент е инструмента на пазарната дисциплина. насърчителна мярка. Е, три е, неща са е, важни тук. Първо, европейския механизъм за стабилност трябва да бъде достатъчно силен, така че да подкрепи всяка страна членка, която изпитва затруднението. В момента това не е така. Второ, банковата система трябва да бъде устойчива на финансовите нестабилности, идващи от увеличаването на държавния дълг. Тоест трябва да се заложат по-високи стандарти по отношение на пазара чрез създаване на банков съюз. Но за момента връзката между банките и държавния дълг бяха доста нарушения. И трето, изключително важно, ще бъде необходим механизъм, който да позволява да се реструктурира държавния дълг. Нещо, което за момента липсва. Проблема в тези механизми за реконструиране е, че те не могат да се създадат в кратки срокове. Много страни членки са силно за след това да се взимат решения за други а, е, схеми. А, е, трябва да се намери политическа воля да се укрепи сега съществуващия механизъм. Важно е а, е, мненията на експертите да се обединят около една обща позиция. това стане, настоящите механизми е, биха били достатъчни за ограничаване на моралния риск. В противен случай трябва да се спрем на една пропорционална структура, една структура по рада В заключение може да се каже, че моралният риск е нещо много сериозно, но не бива да се разчита само на пазарната дисциплина като мярка за ограничаване на този морален риск подходящото решение би било засилено економическо управление с въвеждане на задължителни условия на европейско равнище по отношение на страните членки. И в заключение има експерти, които смятат, че пазарната дисциплина е задължително необходима и трябва да се гарантира с цел да се ограничи моралния риск. Благодаря ви, господин Вириали. Сега искам да благодаря на всички членове на експертната група, които изслушахме. Сега преминаваме към въпроси и отговори с участието на членове на парламентарната комисия по економически и пар... парични въпроси. Разполагате с по 5 минути. Може да поставите въпрос, трябва да посочите на кого точно задавате въпроса. И в рамките на тези 5 минути трябва да бъде и въпроса и отговора. Първо дам думата на Жан-Пол Гозес от НП. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря този път на френски. И искам да благодаря на експертната група за високото качество на резултата от техния труд. Днес те ни запознаха с основните елементи на доклада, който са изготвили. Поздравявам ги, защото темата е сложна. Смесват се технически въпроси с политически аспекти и предпочитания за една или друга система за взаимно гарантиране на дълга. Считам, че работата, която те свършиха, е много добра. Считам, че е основателна тази констатация, защото има представени заключения. Едно истинско обзаемоставане на дълга изисква действително промяна в договора. Аз разбирам, че а, альтернативни а, решения биха позволи а, да се вместим в съществуващата правна рамка. Преминаването към общо поемане на дълга след промени в договорите ще изисква засилване на економическото управление в Европа и разпоредбите, които са възприяти по време на този мандат, шесто пакета, двупакета, е, европейския семестър и прочие, да бъдат строго прилагани и задълженията, проистичащи от тези текстове, да отговорността за тях да се носи от държавите. Нещата са прости в това отношение. Ако разбирам добре препоръките в доклада, втората част на въпроса е, като се имат предвид условията за такова общо имитиране на дълга, и а, това е въпрос, който е актуален. Към кого е въпроса? Към председателя на експертната група, госпожа Трупел а, Гугерел. Благодаря ви за поставените въпроси. Благодаря. А, мисля, че вие напълно разбирате а, нашите заключения. А, общата мярка е много важна за еврозоната, има големи последствия, важни последствия и нашите цели са съответно така заложени. Затова се налагат и промените в договора. На следващо място, преди обаче да се тръгне в тази, място, в тази посока, трябва да има доверие възстановено между парламентите, между правителствата. Защото това е риск и това са дългосрочни ангажименти, които трябва да бъдат дадени за е, двата инструмента. Не става дума само за е, създаването на схемата. Е, е, Давам думата на следващият може би някой друг от експертите би искал също да допълни, защото разполагаме още време в рамките на тези 5 минути. Няма такива. Давам думата на госпожа Елиза Ферейра от групата на социалистите. Благодаря на експертната група. Това беше интересен, интересна презентация, много задълбочена. Съжалявам, че нямахме текстовете предварително, защото щяхме да може да се запознаем с подробностите по-добре и щяхме да може да обмислим е, това, което ни представихте. Така че надявам се, ние ще останем във връзка, ако не в рамките на този парламент, то поне следващата комисия по економически въпроси ще има същия диалог който имаме ние сега с вас, т.е. неговото продължение. На второ място, искам да ви напомня речта, т.е. това, което каза госпожа Гертруд Тампел Кугарел. Вие казахте, за нещата, които се случиха преди две години в групата, създаването на тази група и изискването на докладчиците и докладчиците в сянка от ТОПЕК, а именно това, което бе постигнато в рамките на ТОПЕК, че това, което е постигнато, вече налага големи ограничения на държавите членки т.е. те да изплатят 75% от техния дълг. Виждате в момента, че държавите членки, голяма част от тях са увеличили дълга си и това са неща, които застрашават целия процес и го представят в една съвсем различна рамка. Възможно ли е да задължим стабилността на еврозоната с нивото на дълга и с а, и да запазим нивото на растежа. Имам предвид еврозоната като такава и в определени държави членки. Има ли альтернатива на някакво решение, което да обхване именно комбинацията между 6 пакета и 2 пакета, високото ниво на, на задлъжняване, е ло, ниското ниво на растежа и ниското ниво на, свръх, на излишъка. Има, това са много въпроси, е, които трябва да се предвидят и подготвят. Естествено, в една спешна ситуация ние трябва да ги решим. Тази рамка, за която говорихте, за нея също, на нея също трябва да се спрем. Освен това, решенията за започване на процеса, как би могло да се осъществи взаимното поделяне на дълга, това за което говори господин Грен Бишоп и а, госпожа Анис Бенесикере, как могат да се осъществят тези неща на практика? Е, Петри Стиманов също говори за е, това. Има ли преходни мерки, които да намалят опасността? Защото могат да започнат отново опасения за, е, за определена задлъжнялост на, държ, на дадени държави членки. Какви биха били вашите препоръки в това отношение? Благодаря. Благодаря. Вие споменахте имената на четири оратора, или поне на три. Давам думата първо на господин Бишоп. И след това на госпожа Бенаси. Благодаря. Най-напред скоростта, с която може да се движим. Аз бих предложил да се за движи член 352 е, по неговата сила, механизма за спасяване, за стабилизиране може да бъде е, сторен много бързо. Това може да се осъществи много бързо. Сега, за системата на европейски дългови ценни книжа. Това е много проста система. Тя може да се създаде още утре. Това са ем, прости решения, прости от техническа и от правна гледна точка, обаче с огромни последствия. Единствения проблем е което би погълнало време, с националните парламенти. Дълговите ценни книжа могат да зафункционират за една година и е, цялостните парични преводи могат да се задействат в същия строк. Мерси, пи je профите оси по aussi Госпожа Бена Секере, ще се опитам да отговоря на първия въпрос. Пазарът е, се твърди, че не греши. Ако няма премия за надежност и че някои от поставените въпроси не се поставят изобщо под въпрос, но имаме съмнение по един или друг аспект инструментът, по който водим дискусия в рамките на нашия мандат, засяга много амбициозни инструменти. Ние обсъдихме тези възможности в групата, по-скромни възможности, които ще ни дадат възможност да направим стъпки в вярната посока, но може да отнеме доста време. Едно от предложенията, включени в доклада, и вътре изговори за това, е един амортизационен фонд, който да е в по-малки мащаби и да може равноправно да разпредели дълга между участващите държави членки в съответствие с брутния вътрешен продукт. Аз ще зависи също от капитала на ЕЦБ. И това има сериозни положителни аспекти, свързани с гарантиране на финансовата стабилност, стига да може да се изплати. Ако има намаляване на ликвидността, трябва да се направят нужните тестове, за да се види какви решения могат да се намерят и какво може да се направи без промени в договорите, като се приложи варианта прората. Това е един от вариантите, който е обсъден в доклада. Аз съм съгласна с това, което се каза, но на първия въпрос, дали е все още релевантно, е, отчасти не, защото спешността на мерките, предприяти от ЕЦБ, бе вече употребена при борбата с кризата. А на следващият отговор, отговор на въпрос на отговорът ми е да, защото кризата все още е. Върлова. Перспективите не са много добре и изискванията от двупакета ще са много строги към някои държави членки. За това този излишък дълг ще бъде пречка за растежа в Европа. За това за следващите десетилетия би трябвало да мислим много сериозно именно за мерки за преодоляване на е, този ексцесивен дълг. Благодаря. Преминаваме към господин Фремоза от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса. Преглеждайки изводите от доклада, дълговите ценни книжа ми се струват по-реалистични инструмент в сравнение с фонда. Ще бъде необходимо изменение на договор, се каза, и според мен в настоящата ситуация, без ясен мандат за това, не виждам големи възможности това да стане. Тоест, страните членки трябва да минат по пътя на засиленото сътрудничество и междуправителствените споразумени. Казах се, че моралния ръст трябва да бъде е, избегнат и са необходими условия, които да се поставят. Какъв вид условия? Първо да се балансира бюджета, може би. И второ, може би интересен е въпрос дали комисията може да се намесва в бюджета на страните членки, за да избегне морални риск. Това е втори въпрос. И още един въпрос. А, имате ли вече отзиви относно вашето предложение от Европейската комисия? И последните ми два въпроса. Ако дълговите ценни книжа бяха въведени преди кризата, какво щеше да бъде тяхното въздействие върху публичните финанси? Бихте ли могли да прецените и, и най-вече в страните, в които се налага програма за оздравяване на економиката? Кой ще отговори на тези много интересни въпроси? Много трудни въпроси зададохте. Ще се опитам да отговоря първо на въпроса какви условия са необходими. Ако страните решат да правят доверие една към друга, биха могли да упражняват и взаимен контрол. Една от възможностите е да не се държи на всяка цена на националния суверенитет. А, не обсъждахме възможността за съществуването на допълнителна инстанция, която да може да се намесва в националните бюджети, в случай, че те не отговарят на условията за по-дълъг период от време. От комисията още нямаме отзиви. Би било много интересно да, да чуем такива. Ние работим тясно с а, много експерти от комисията, но все още нямаме отзиви. Относно а, спестяванията, а, ние интензивно обсъдихме въпроса дали те възможните спестявания могат да бъдат а, калкулирани, но в крайна сметка описвахме възможности, тенденции, но е много трудно да се прогнозира една бъдеща цена на държавния дълг. Просто няма да бъде сериозно да дадем, ня... да дадем някаква цифра. Благодаря ви. Господин Бишап има думата. Само да коментирам въпроса за дълговите ценни книжа, дали са необходими изменения на договора. Според мен не са необходими такива а, изменения. според мен може да се създаде някакъв фонд основан на, на договорите, но в момента междуправителственото споразумение е, е, е достатъчно и това се случва извън е, договорите създаването на офис за управление на, на, на дълга, всичко това може да стане в рамките на член 352 от договора. Не се изисква договор да се изменя. Следващият оратор, господин Стресък от името на европейските консерватори. Благодаря, госпожо председател. Каква очарователна промяна в председателството. Вие сте толкова любезна. Надявам се да ми дадете повече възможности да задам въпроси. Не. Благодаря ви много за задълбоченото представене, което направиха експертите. аз мога да откроя три доминиращи въпроса, които всеки един от вас засегна. Морален риск, правни изисквания и евентуални промени в договорите. Ако сме откровени, позицията на ЕКР по време на този мандат също е насочена върху тези три елемента, които споменахте. Бих искал да ви помоля да конкретизирате в по-голяма степен вашата позиция. Разбира се, наясно съм, че отговорите зависят от желанието на държавите членки да се откажат от някои свои компетентности, компетенции ако искаме да се приложи това, което вие а, представихте като предложение. Ако не са необходими тези три а, елемента, бих предложил следното. Относно дълговите ценни книжа, те могат да се представят като краткосрочни облигации. Могат ли експертите, може би председателят, да поясни каква е очакваната доходност от тези дългови ценни книжа и какви обезпечения са необходими, за да могат те да бъдат привлекателни за пазара. И така, въпросът беше към вас, госпожо председател на експертната група. Имате думата. Благодаря ви много. Относно цената на европейските дългови ценни книжа. Краткосрочните държавни облигации нямат особени колебания в лихвените проценти. Ние бихме очаквали ефекта да не бъде толкова върху цената, а по-скоро създаването на по-голям пазар за дългови книжа, стабилизирането на този пазар и използването на този инструмент за финансови операции. Втората част на вашия въпрос бихте ли повторили, ако обичате? Да, за обезпечението. Ние считаме, че фонда ще се нуждае от капитал на базата на качеството, което искаме да се постигне и това би трябвало да е достатъчно. Обсъждали сме също въпроса за евентуално обезпечение, но се оказа, че това е много по-сложен въпрос, ако трябва да се предлага обезпечение от различните държави не е толкова лесно предварително да се заложат а, такива изисквания в бюджета и те да се, а, тези обезпечения да идват а, от приходите. Затова ние предпочетохме едно по-ясно решение. Господин Бишоп, по въпроса за очакваната доходност, ако не две трети, поне половината от средствата ще бъдат в банки. Те ще ги рефинансират в ЕЦБ, така че репо ставката на ЕЦБ ще бъде ключов фактор и той ще доминира. И това ще бъде в основата на определене на доходността и ще се използва при дългосрочните операции по рефинансиране. Елтро. Давам думата на Филип Ламберц от името на групата на Зеленето. Аз имам три бързи въпроси към експертите. Първо е от юридическо и техническо естество. Вие казахте, че ще е необходимо регламент по 352 член, както и промени в договорите. Защо считате, че е необходимо междуправителствено споразумение? Второ, е въпрос дали сте взели предвид така наричате еврорейтс, да има уравновесяване на ставките при разпределение на доходите. Аз бях скоро в Монреал. Трябва да отбележа, че държавите членки не спазват е, изискванията за економическо управление. Има нарастване на съотношението дълг БВП, както подчертахте и вие, може да е интересно да се направи едно или друго нещо, но когато ви а, слушам, бих искал да разбера какво би струвало на Европа, ако не се направи нищо от страна на Европа за взаимното поемане на дълга. Как това би се отразило на еврото? Благодаря ви за тези конкретни въпроси. Оставам ни още 3 минути. Госпожо председател. Може би на първия въпрос, след това ще дам думата и на колегите. Имаме нужда от комбинация между мерки, включващи между правителствено споразумение, защото промяна на договорите няма да е достатъчна за една такава схема. Това е по принцип. Затова предложението е да има комбинация между европейски и между правителствени споразумения. На вторият въпрос, Беатрис, ние не сме обсъждали това, което вие, предложението, което вие споменахте. Но <clears throat> общото имитиране на дълга ще е предизвикателство. Обаче, това, което казахте най-накрая, какво ще струва, ако не се направи нищо, ако няма общо взаимно поемане на дълга. Това значи, че няма да се намали дълга на страните ефективно, т.е. нисък растеж за дълго време. Това ще са много големи разходи и цената ще е много висока. А, дали а, взаимното поемане на дълга ще е единствения инструмент. Не, но то е просто един от възможните инструменти. Приоритет е да потърсим ефективни инструменти. Това е най-важното. Non, évidemment que ça ne va pas. Je veux dire, tout ça est bien gentil. Да, много сте мил, но нещо не, не е както трябва да казвате, че трябва да има междуправителствено споразумение, защото е необходимо такова. Това е тавтология на френски. Обяснете ми, моля, какви са ограниченията в договора, които ви пречат да възприемете тези мерки чрез регламент на Европейския съюз единствено. Председателя господин Бишоп ще ни отговори, защото, докато съм разбрала добре, той има предложение без промяна в договорите да се намери решение. Или може би председателката на експертната група, госпожа Тум, Тумпел Гугерел, има думата. Е, Прависти ни казаха, че за момента прерогативите, които са заложени в договорите, не са достатъчни за създаване на такава схема, на такава система. Ако искате това да се случи, ще трябва да има допълнителни инструменти. И за това наложихме идеята за комбинация между, между правителствени споразумения с задействане на един от членовете на, договори, на договора без да трябва да се променя непосредствено и веднага договора. Господин Бишоп. Yes, I think the, the... Основният елемент тук е, че в момента договорът предполага координация на финансовата политика. Аз говоря за едно предложение да е, държавите членки да си забранят взаимно емитиране на дълга. Това, това е забрана на финансова акция и това не може да се направи в рамките на съществуващия договор. Затова в момента би трябвало да има между, междуправителствено споразумение на участващите е, държави, за да може наистина такава забрана да се задейства. Това е. Well, the last answer was at least more specific, so you passed, but I'm afraid that you're... Е, е, това малко ме убеди. Мисля, че преминахте, е, успяхте да преминете, да издържите изпита, но беше на коса. Мерси, Астрид. Мерси, Астрид. Благодаря. Имаше много конкретни въпроси, обаче аз искам да се придвижа към политическото равнище. В началото на тази година <clears throat> посетихме страните в криза и моето впечатление е, че нещата, както се развиват в момента, е, не са на добре и от политическа гледна точка нещата вървят на зле. Ето, например, в Португалия ситуацията е на ръба на колапса, в Гърция също, така че смятам, че трябва да се намери альтернатива. Затова за мен е трудно да разбера тази колебливост, която се изразява в момента. Нямаме альтернатива на това, което е в момента, трябва да се намери друго решение. Тоест, моят въпрос е каква е альтернативата на това, което се е случва в момента, ако инструментите, които сега се обсъждат, не могат да бъдат приложени. И още нещо. Е, говори се за неподходящи стимули. Да, аз също съм на мнение да не се създават такива стимули. От друга страна обаче, в повечето държави където има голяма задлъжнялост, не е много лесно да се преодолее кризата без спасяването на банковия сектор, защото в крайна сметка дългове, дълга се дължи именно на задлъжняването на банките. В Гърция има и вътрешни причини. Това е така, но това не е единствения проблем. Ситуацията е много по-сложна. Е, свръх излишъка в Германия също играеше роля, така че а, е, грешните стимули трябва да се намалят. Отново моят въпрос, ако не може да вървим в тази посока, в коя посока да тръгнем? Maybe, maybe also um, other members of the committee. Um... Може би трябва да кажа, че сложността на ситуацията е, че започнаха да се прилагат сложни реформи, но ограничения трябва да бъдат приложени. Това обяснява сложната ситуация, но поемането на дълга няма да е замяна на истинските инструменти, а това може да намали, да омекоти до някъде болката, но няма да е решение. Сега за альтернативите. Мисля, че тези схеми не са магическо средство, а политическо споразумение. Там трябва да, да погледнем дали ще искаме по-нататъчна интеграция или не. Мадам. Euh, ще отговоря на два въпроса. Колко ще струва неприлагането? Виждаме, че сегашното положение е неустойчиво. Трябва да видим колко струва една дългова криза, която може да се поднови в някои части на еврозоната. Но сега имаме ново управление, нови инструменти, Европейският механизъм за стабилност. Въпрос на преценка е, но разходите биха били изключително високи, ако не се предприемат мерки. Защото ако има нова криза в еврозоната, трябва да се премине към спасителни операции, които не винаги са съвсем прозрачни. Надяваме се, че в бъдеще риска от подобни кризи и колко ще струват те, ще намалее. В момента има проблеми с растежа в държавите членки. Този доклад е източник на идеи, ако има опасност да бъдем подготвени. Когато виждаме колко ще струва прилагането на определени мерки, да видим какви са альтернативите ако всички държави се изплатят дълга, ако има растеж, това би било твърдо розов сценарий, за да го вземаме като основен показател. Защото има влушаване на положението. Това, което прилага, прилагаме в доклада, разбира се, има морален риск, но има и други решения, които струват още по-скъпо председателката. Аз съм изправена пред следната ситуация. Някои не използваха изцяло предложеното време. Госпожа Тайсен поиска думата, господин Антолит Санчес Презеро до госпожа Подимата, госпожа Берес, господин Оле Шмидт. Има ли и други депутати, които искат да се изкажат, защото разполагаме още време? Господин Гиголд. Аз също ще взема думата от името на НП и ще продължим със същия регламент по 5 минути на въпрос и отговор. Госпожа Тайсън. Е, то Искам да благодаря на докладчиците и на експертите за информацията. Извода, който си правя аз обаче е, че все още не разполагаме с решение. Морал, избягването на моралния риск изисква пазарна дисциплина. Държавите членки не е ясно дали си имат доверие е, за това, че ще спазят е, пазарната дисциплина. Това първо. Е, и второ, мисля, че тук говорим отново за огромни суми, както, както и преди става дума за наистина много пари и следователно не можем да си позволим никаква правна несигурност подобни инструменти трябва да се създават в условията на пълна правна сигурност на общностно ниво. Очевидно такава правна сигурност още не съществува и за това това е един въпрос към всички експерти, да видим кой ще отговори. Каква е ситуацията към днешна дата? По-добре ли ще бъде, ако създадем една мека система с малък общностен елемент за дълговете, които можем да си позволим, или пък ще бъде по-добре? добре да кажем, а, а, а ако ще променяме, нека да променяме нещата цялостно и принципно. Да започнем с юридически е, изменения, с фонд е, и така нататък, след което да видим дали това ще работи на практика. С други думи, моят въпрос е след в краткосрочен план, според мен, споделянето на, на дълга не е възможно. Това е възможно в един по-дългосрочен план. Така ли е? Или пък експертите смятат, че нещо може да се промени в краткосрочен план. Можем ли да си позволим първо да постигнем дисциплина и през това време да подготвим мерки, които да бъдат по-ефективни в дългосрочен план. И последен въпрос с е, възоснова на вашия опит, възоснова на вашите експертни знания, уважаеми експерти. Разглеждали ли сте и други форми, освен тези, които ни представихте? Смятате ли, че има и трета възможност или е, възможност им са само две? Дългови инструменти и фонд за споделяне на дълга. По първия си спомням колко, колко дълго продължи процесът сега. Според мен ще бъде по-добре да подготвим по-масштабната стъпка и да отделим повече време за това. По втория въпрос. Говорихме и за частни инструменти за различна е, структура на някои национални дългове. Говорихме за е, инструменти, които биха могли да комбинират различни елементи от различни дългове, но не сме обсъждали такива решения по-подробно. Може би колегите искат да коментират. Господин Вериен. Мисля, че въпросът за това дали да действаме сега или да изчакаме е, и да видим как е, ще работи сегашното управление, мисля, че този въпрос е рисков и в двете посоки. Ако не предприемем действия сега, ние рискуваме да натрупаме дългосрочни проблеми е, пред европейски растеж. Може би ни чакат и други сътресения по пътя. От друга страна, не бива да забравяме, че всички мерки срещу моралния риск трябва вече да са взети, когато започнем взаимно да, да въведем взаимното покриване на дългове. Um, аз е, виждам една поредица от е, събития. Първо, е, временен фонд за дълговите ценни Кажа, Това може да се направи бързо и лесно. След което да изменим договорите, да помислим за фонда за разпределяне на дългове. Освен това може да се приложат мерки за пазарна дисциплина за тези компании и банки, които държат държавния дълг. настоящата комисия заложи едни граници от 25% от капитала за индивидуални е, заеми. 50% от капитала може да се вземе за срок от 2 години и 100% е, е, е, в по-дългосрочен план. Т.е. може да се вземе 150, могат да се вземе 150% от собствения капитал на банките. Ето това е задънената улица и риска, който съществува в момента. 78% от държавния дълг, който няма да е в фонда, ще бъде изложен изцяло на а, пазарната а, а, дисциплина и те ще могат да бъдат а, разпределени между вложителите в Европа. Е, I wanted to mainly um, answer to the questions about... Исках да отговоря за на въпроса за альтернативите. Ние в рамките на този доклад само съвсем накратко се спряхме на този проблем, но естествено въпросът е важен. Има альтернативи за намаляване на дълга чрез взаимно поемане. Това е единия път или другия път е повлияване на лихвените проценти или повлияване на паричните потоки. Това означава влияние върху борсите, което означава целеполагане в областта на доходите, на приходите и това са мерки, които не налагат непременно взаимно поделяне на дълга или е, действие от страна на Европейската централна банка. Това означава и не непременно участие на всички държави членки и не непременно общо емитиране на дълга. Важно е да се каже, че имаме альтернативи. Така е. Ah, just a compliment on alternative. Само едно добавяне, едно допълнение. Може да се допълни механизма за стабилизиране чрез допълнителни марки, мерки, а именно кредитна линия към Европейския механизъм за стабилизация. Това ще е добре, ако има, има още следваща криза. Това е механизъм за управление на кризи. Така го виждаме. Тоест, един мост между нормалната ситуация и задействането на механизма за стабилизиране. Господин Санджес, преседе следващият оратор. Благодаря. Исках само да кажа, бих се радвал на възможността е, да имахме тази дискусия преди приключването на доклада, защото това беше наша инициатива и беше хубаво да е, в този доклад да бъдат отразени нашите становища. Сега става дума за вече готовия доклад. и става дума за дългосрочното намаляване на дълговете. Въпросът ми е, трябва ли ни национални активи, трябват ли ни такива активи ви или общностни, съвместни активи? И как може да се укрепи нашата парична политика, особено когато сме поставени пред е, риска от дефлация? Говорихте за някои временни механизми, но управлението на кризит, на, на дълга има, необход, има нужда от дългосрочни механизми. Говорихте и за опортунизъм, и за грешни стимули, но в крайна сметка се оказва, че погрешните стимули не могат да бъдат предотвратени. Тоест, тук трябва да си направим извод по отношение на общия емитиран дълг, общото емитиране на дълга. И сега условията. Къде, какви условия според вас са необходими? И до каква степен трябва да бъде укрепено макроекономическото управление? Говорихте за другите альтернативи, дългосрочни кредити, краткосрочни кредити. Въпросът е, че нещата трябва да се случат спешно, бързо. Според мен, е, много се бавят нещата, не се реагира достатъчно бързо и ефективно. А как може националния е, е, бюджет и бюджета за проистичащ от собствените приходоисточници да бъдат добри за постигане на целта? Давам думата на госпожа Тумпел Гугерел за отговор. Към вашия, вашата пър, вашия първи въпрос. No. Може би трябва да премина на английски. По време на кризата видяхме, че интеграцията не е пълна. Тоест, интеграцията на финансовите пазари не беше напреднала достатъчно. И това като резултат показа, че банковите системи и, финансовите, и финансите на държавите членки бяха много свързани една с друга. Това би било една идея за по-нататък, едно по-добро финансово управление и на финансите, и на дълга. Тоест финансовата система да е стабилна и да облегчи правителствата. Тоест този аспект на финансовата, финансовото стабилизиране а, отвъд националните граници. Този аспект е важен. На следващо място. Колко бързо могат да се намерят решения? Една общностно поемане на дълга е голяма стъпка и не би трябвало да има експерименти тук. Трябва да знаем, че когато имаме общностни рискове в рамките на а, капитала на, на Европейската инвестиционна банка или пък в рамките на Европейския механизъм за стабилизация, то трябва да почерпим от, тези, от този опит за споделяне на риска и да го приложим в бъдещи инструменти. Госпожа Бенаси, в групата ни обсъждахме въпросите за наследения дълг. Има паралелна дискусия за фискалните възможности, идеята за създаването на фискален бюджет за споделяне на макроекономическия риск. Този въпрос ние обаче не сме го обсъждали. Въпрос, който е от важно значение за Европейския парламент, се отнася до политическото пространство. Дали има такова пространство за тези две идеи, дали тези два проекта се допълват взаимно. Аз нямам отговора на въпроса, но когато обсъждаме наследените активи, ние трябва да имаме предвид и възможностите за сътрудничество и трябва да имаме предвид също дали да се създаде такава фискална способност, което също ще изисква взаимни усилия. госпожа Ди Мауро относно фискалния капацитет. Ако ние преодолеем наследения дълг, какви механизми за стабилизация трябва да са на лице в бъдеще, колко от тях трябва да са централизирани и колко да бъдат на национално равнище. Фискалният капацитет е една от възможностите да се поеме взаимно риска и в дългосрочна перспектива. Към това можем да добавим и режим за преструктуриране на дълга, който а, ангажира националното ниво и изисква спазване на финансова дисциплина на национално ниво. Това може да бъде изключително стабилизиращо като допълнение към правителствените мерки, ако бъде а, така създадено, че да накара страните да останат под нивата, които са допустими. И съчетаването на тези два елемента е нещо, което обсъдихме накратко в рамките на нашата експертна група. Председателката господин Ланген от името на НП. Сега има думата. Кратък въпрос от моя, от моя страна. Говорихме за собствения капитал на банките, работихме по това, по този проблем и <clears throat> говорихме за заключението от Базел, говорихме за това, че банките, бан, е, кредитите от е, банките трябва да бъдат индексирани с нула. Е, южните банки не са намалили своята зависимост, а са я увеличили нещо, което противоречи на изказването на Драги. Моят въпрос сега. Този, тази ситуация ще се заостри ли или ще се облегчи? Госпо... Председателката има думата ако създадете инструмент за различните видове рискове, тогава имате именно проблема между държавната финансиране тогава нямате проблема между банковото финансиране и държавното финансиране. Сега, държавния риск, ако е индексиран с 0. Всяка държавна система и банкова система има нужда от ясно, стабилно закотвяне и правилна оценка на риска. Вие знаете, че това не е европейски, европейски конструкт, тази нулева индексация. Ако обаче в Европа има различно индексиране на държавите, то тогава <clears throat> стабилността отново ще се наруши. Това е правилно. Има международно споразумение, но то е сравнително ново. Това се случи, когато се наложи американската философия за пазарите – Няма спор, е, това би било краха на банковия сектор. Ясно е, че нещата трябва да се променят, независимо от еврозоната и независимо от високите задлъжнялости на индустриалните държави. Аз съм съгласна с вас, е, че е важно да имаме система, която да ни предупреждава достатъчно рано което означава, че трябва да заострим вниманието си, когато държавите натрупват по-големи дефицити, по този начин застрашават своята собствена стабилност. Можем да обсъждаме въпрос какво да позволяваме на банките, кредити до какви размери да отпускат, но е, е важно да е, решим кой за в бъдеще ще държи държавните облигации, кой ще има право да ги емитира. А, разбира се, една част е, ще продължава да бъде държана от е, банките, друга част от други инвеститори, от гражданите, от застрахователни компании, от фондове. Важно е обаче да, да вградим сигнали, които да ни предупреждават на време, защото в миналото тези сигнали не се задействаха на време и не ни предупредиха, не ни алармираха. Госпожа Бенаси, след това госпожен Бишоп. Альтернатива за държавните облигации в балансите, както и правилата за максимална експозиция. Те могат да се приложат прогресивно и да се въведат в еврозоната, като се създаде равнопоставеност с банките в други части на света. Но ние искаме да имаме разнообразен портфел за големите банки господин Бишоп, за висококачествените ликвидни а, активи, които банките трябва да държат, а, съгласно а, директивата за капиталовата адекватност. Като оставим това на страна, трябва да попитаме дали банките държат дългосрочни държавни облигации, дали ни трябва да предоставят пряко заеми на а, частни лица и фирми. Ние трябва да намерим начин да продаваме тези облигации обаче на пазара за застрахователни компании, пенсионни фондове, взаимни фондове и прочие на граждани. Те трябва да отидат някъде, но на първо място трябва да гарантираме безопасността на банките в максимална степен и тези ликвидни активи да бъдат в рамките на един временен фонд за дългови ценни книжа. Благодаря ви. Госпожа Подимата има думата. Аз също бих искала да благодаря на председателят и на членовете на експертната група. Имам да кажа три неща. Първо, във връзка с въпроса на колегата Филип Ламбертс. Вашето предложение да се сключи междуправителствено споразумение, за да може да се приеме цялостния пакет. Това го предлагате, за да се ускори процеса вместо да се преминава към промяна в договора, което е много по-сложен механизъм и ще изисква много повече време. И вторият ми въпрос е свързан с вашето заключение, съдържащо се в доклада, което прочетох с интерес, че държавите, ако по програмата, ако бъдат изключени от фонда за обратно изкупуване, ще бъдат изправени пред още по-сериозни проблеми, ако трябва да се самофинансират е, на пазара. Аз виждам добро развитие е, в това, че предлагате държавите, за които се прилага проглага, трябва да се присъединят към програмата, след като приключват изпълнението на програмата. Мисля, че това е много навременна бележка за всички държави, които изпълняват програми. Ирландия вече изпълни програмата си, Португалия скоро ще го направи. Знаете също, че въпроса за устойчивостта на гръцкия дълг ще бъде разисквана през е, едните месеци. И предвид на този дебат и на базата на вашия анализ и на различните инструменти, които предлагате, и правните ограничения, които биха могли да настъпят, какво според вас трябва да се направи в краткосрочна и средносрочна перспектива, за да може да се гарантира устойчивостта на дълга на тези държави и което би подобрило достъпа им до пазара. И третия ми въпрос е свързан с условността. Вие подчертахте че е необходимо да има строги изисквания в контекста на обратното е, изкупуване на дълга, намаляването на дълга и Да, ние имаме много по-строга рамка за контрол върху бюджета в еврозоната. Имаме ново економическо управление, имаме фискалния а, пакт. Дали не е достатъчна тази рамка, за да се гарантира, е, че ще се разреши проблема с моралният риск. Е, зная, че има доста пречки. Еврозоната винаги е прилагала и тоягата, и моркова. За съжаление, не липсват моркови. Госпожа Гугерел. Важното е страните с висока задлъжнялост те да имат най-много полза от това, но а от друга страна естествено има рискове. Във всички схеми има рискове и те са големи. Е, нещо, на което не се спряхме тук, но го има в доклада, това са националните граници и националните конституции и конституционните съдилища – които би трябвало да позволят е, включване в схемата. Предпазните клаузи би трябвало да намалят тези рискове и да адаптират стимулите. Вие попитахте за предпазните клаузи. Ние не знаем. Колегата каза, че трябва да имаме повече опит с настоящата рамка. Настоящата рамка бе създадена от този парламент и комисия. Ако нещата са достатъчни, добре и ще почерпим опит, това е също хубаво. Сега за въпроса за бързината. Ако искаме да сме много бързи с междуправителственото споразумение, това ще е трудно. Някои държави се адаптираха добре в рамките на Европейски механизъм за стабилност и успяха да напуснат програмите, но има страни, където няма проблеми с устойчивостта. Какво имам предвид? Те имат възможност да участват във фонда за обратно изкупуване, но всички, всичките дългове трябва да бъдат погасени от държавите членки и няма, не е разумно да има държави, в които да има опасност или възможност за преструктуриране. Тогава те не бива да участват във фонда. Първичните излишъци тогава ще са прекалено високи за тях, но след успешно завършване на програмата за макроекономическите условия, те могат да влязат в фонда. Говорихме и за за бъдещето на Европейския механизъм за стабилност и фонда е това вече отговорност на бъдещата политика на Европейския съюз. Въпросите бяха дълги, както и отговорите. За съжаление, надхвърлихме времето. Давам думата сега на госпожа Перванш Верес. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми експерти на, от работната група, благодаря ви за доклада, който ние очаквахме с голямо любопитство и нетърпение и с голяма апетит, трябва да кажа. Искам да ви поставя три въпроса. Първо, вие казвате, че фонда все още не е бил изпробван, не е изпробвана реформата в економическото управление, за да може да се определят какви са нуждите на механизма това малко ме озадачава, защото цифрите, които видях, е, които са публикувани от Брюгел относно тенденциите в безработицата и че в еврозоната и в изобщо сред 28-те държави член, членки няма промяна в тенденцията, което означава, че трябва да се направи повече. Не зная дали чрез морков или нещо, но трябва да се постигне някакъв баланс и да се направи така, че условията за солидарност да бъдат ефикасни и да бъдат в услуга на една стратегия за економическо възстановяване. Втория ми въпрос е вие малко заобиколно говорихте. Ние познаваме реформата в економическото управление, знаем какви са ограниченията поставени от договорите и знаем, че това беше много решаващ фактор. Но дори в рамките на договора не може да се премине цяло към междуправителствен подход има риск от това да се премине към междупарламентарен подход. Рискът се състои в това, че ще се стигне до противоречие между това, което прилагаме. Първо ние предлагаме нещо да, да се създадат равни условия в еврозоната, за да може да се разрешат дисбалансите но ако въведем междуправителствения подход, ние ще нарушим този механизъм. Не е ли по-добре вие да ни помогнете да променим договорите, така както е необходимо и унези, които са против реформата, да пледират нещо друго. Искам да обясня. Ние сме ужасени от перспектива да за промяна в договора, защото това, което се предлага, може да не мине. Но същите казват, че трябва да има реформа в договора. Говори се, че е необходима реформа в договорите, за да се наложи договора и прочие. Нека да кажем, вие искате тази реформа на договора и да организираме една, постигането на една сделка все пак да се раздвижат малко нещата. На следващо място, това, което е в основата на дебата за солидарността, за дисбалансите в еврозоната и прочие. Но има и други аспекти, които също будят безпокойство, а именно осигуряването на минимални компенсации при безработица. След като приключите тази работа, вие кажете, Вие ще и този въпрос, сега ще е по-лесно. Председателката, разполагате с една минута за отговор. На кого да дам думата? Госпожо председател, Мога ли да започна с втория въпрос, защото отговора ми се струва по-лесна? трябва да се направи разлика между настоящата рамка на договора, когато е възможно едно решение. Може да се ползва един член от договора и той да се комбинира с междуправителствено споразумение. Ще представлява риск за Европейския съюз, ако ние тръгнем да подкопаваме настоящата правна рамка и започнем да създаваме между правителствени структури. Това ще доведе до а, липса на отговорност, липса на а, отчетност и объркване по отношение на разделението на а, властите. А, наред с това а, ние описваме какви промени са необходими в договорите. А, и то не само не ги описваме сами по себе си, ние казваме, че промените в рамката за економическо управление ще, се, ще изискват промени в договорите. И още нещо. Да, разбира се, имаме огромни проблеми с недостига на растеж, ниските инвестиции. Ако погледнете инвестициите през последните месеци и ако видите е, статистиката за безработица, ще видите, че проблемите са големи. Разбира се, допълнителните механизми за споделяне на риска трябва да отразят тези проблеми. Не бива обаче да е, забравяме, а, схемите няма да попречат на държавите да платят своите дългове. Тези схеми ще помогнат да се намали тежестта. Те няма да премахнат изцяло тази тежест от отделните страни членки. Мисля, че господин Бишап иска да добави нещо. vous n'étiez pas prévu, nous avons épuisé le temps. Euh, Не бяхте предвидени, времето е, беше изчерпено, но съвсем накратко, господин Бишев. Аз мисля, че вече обясних е, е, моето мнение във връзка с а, междуправителственото споразумение. Няма да отнемем времето за въпроси. Господин Шмидт. мисля, че а, а, ние с а, а, колегата сме единствените, които задаваме въпроси извън, като представители на страните от еврозоната. Но тъй като други държави се присъединяват към еврозоната, въпросът е много важен. А, слушам вече от два часа и искам да попитам какво искате всъщност. Защото ако прочетете а, общите изводи. Всеки журналист ще ги прочете, понеже те са най-важни. изводите ви са, че не знаете дали това е добре или, е добра, добре или зле. И аз си, си мисля, ми хубаво а, доколко сериозно работите по този въпрос? един въпрос към моя колега от е, е, Финландия, защото знаете, че имаме проблем в е, прибалтийски регион с различните валути. Госпожо, вие доколко сериозно се занимавате с този въпрос? А, аз ясно обясних какви са ползите от двете схеми. Но с също така наблегнахме на това а, до каква голяма степен трябва да се ангажират страните членки, ако решат а, да прилагат двете схеми или едната от двете. вие може да поемете задължения за следващите десетилетия, може обаче да правите предположения за различни сценари, може да развивате такива сценарии за бъдеще, бъдеща нестабилност. И затова мисля, че въпросът трябва из основи да бъде проучен. Но а, това не се казва в а, изводите. А, тук пише, ние смятаме, че е разумно първо да се съберат доказателства, преди да се вземат решения за прилагане на една от двете схеми. Точка. Но, ако прочетете целият списък с изводи, който се простира на няколко страници, ще видите, че сме изяснили всички аспекти, които ви вълнуват. Благодаря. За съжаление, нямахме възможност да се запознаем с целия доклад, нито дори с заключенията преди този дебат, което затруднява работата ни, но искам да благодаря на вас, госпожо председател на експертната група, както и на всички експерти, които се отзоваха на поканата ни. Този доклад е доклад изготвен от експерти на Европейската комисия и Европейската комисия е тази, която трябва да реши какво да следва след изготвянето на този доклад. Искам да кажа какво ми направи силно впечатление по време на това разискване. Вие казахте, че е необходимо доверие що се отнася и до ангажимента, който да се поеме от държавите в дългосрочен план. Малко е трудно да се поеме такъв дългосрочен ангажимент, защото правителствата се променят на всеки 4-5 години. Според вас, какво означава дългосрочна перспектива, в рамките на която те да поемат ангажимента? И нещо друго свързано с заключенията ние отново видяхме, че няма альтернатива на бюджетната дисциплина, ако искаме да намалим дълга, който е твърде висок, особено в някои държави членки. Ние имаме също инструменти, като двупакета, шесто пакета, имаме фискалния пакт, имаме пакта за стабилност. Всичко това не функционира. Ако попитате ангажименти от правителствата, що се отнася до намаляването на разходите им, особено на тези от тях, които харчат повече, отколкото могат да си го позволят. Не зная какъв ще е ефекта. Може би има и други възможности да се излезе от затрудненото положение, в което все още се намираме споделянето на риска. Считам, че в това отношение няма достатъчна солидарност. Следващата комисия и следващия парламент се надявам да направят повече в това отношение. Отново искам да ви благодаря. Благодаря ви за положения от вас труд. И ви желаем приятно пътуване. А ние преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Искам да се извиня на колегите, които искаха да вземат думата, но за съжаление нямаме повече време за това изслушване. И преминаваме към трета точка от дневния ред за днес. Това са съобщения на председателя. Всичко е подготвено на английски, затова ще ви ги прочета на английски. Както ви казах, не говоря оксфордски а, английски, надявам се обаче да ме разберете на английски. Искам да кажа на колегите, че фотограф ще дойде следващият понеделник на нашето заседание. Това е много важно, на 7 април, 2 без 15. И ще имаме семейна снимка на всички членове на комисията. Това е много важно. На следващо място трилозите какво се случи. Имаме споразумение на първо четене. На, по директивата е, за пазарни злоупотреби. Има политическо споразумение с е, съвета. Преди обаче е, е юридическото юридическата проверка на текстовете. Сега обаче е, редактираните правно текстове са на лице и ще бъдат представени в пленарна зала. Ние ще имаме е, също достъп до тях по смисъла на устройствения правилник ще може да погледнем тези текстове. На втората сесия през април на парламента ние ще приемем тези текстове, ако няма възражение от страна на политически групи, на някои от политическите групи или поне на 40 депутата. Вие разбрахте какво исках да ви кажа, нали? Добре, чудесно. Сега директивата за платежните сметки. Първа, първо споразумение на първо четене бе постигнато на 20 март на триалога. Основните елементи включват задължението на държавите членки да създадат система за гарантиране на правото на достъп до платежните стъпки за потребители в целия Европейски съюз, по-добра прозрачност, по-добра отчетност – на платежните сметки, хармонизирани правила за закриване на сметките и улеснено откриване на сметки от потребителите в целия Европейски съюз. Корепер очаква Очакваме от Корепер да одобри текста на 4 април, а ЕКОН, комисията, ще бъде уведомена затова на 7 април ще имаме текста, за да може да го подготвим за втората сесия през април. Разбрахте ли ме? Добре. А сега преминаваме към четвърта точка. Еднообразни правила и процедури за преструктуриране на кредитни институции. А, извинявайте, трябва да продължа с нещо друго. Става дума за повторна консултация с комисията по смисъла на член 70. Госпожа Ферера е докладчик, но тя не ме слуша. Госпожа Корин и господин Гиголд са докладчици в Сянка. Вие знаете, че има политическо споразумение по СРМ с законодателите се споразумяха изпълнителната секция на а, бюрото да се занимае с всички а, случаи на оздравяване, на преструктуриране и използване на фондовете. Това е споразумение Споразумение има и за прилагането на схемата за преструктуриране. В рамките на седмица ще имаме а, последните изменения. Съвета ще се задейства само ако комисията го помоли и само когато трябва да оточни крайните критерии за използването на фондовете, предложени от комисията. Има споразумение за това капацитетите за кредити и капацитетите за взаимното поделяне на дълговете и за вноските в фондовете да бъдат намалени от 10 на 8 години. като се започне с 40% на първата година, а в 20% през втората година. На 22 март имаше втори трилог. На него бяха обсъдени допълнителните въпроси. На 25 март имаше допълнителен трилог. На 29 март имаше информация от съвета. Сега комисията ще има повторна консултация. На 9 април ще имаме крайния текст на предложението, което ще гласуваме във втората сесия през април. Искам да ви насоча вниманието, че текстът, който ще се гласува, е, не е крайната версия, няма да бъде крайната версия и ще трябва да бъде прегледан от е, правистите лингвисти, както от парламента, така и от съвета. Това е процедура, която ще трае до средата на май, където след което е, депутатите ще получат писмено уведомление за промерките, а промерките ще бъдат обявени в пленарна зала през юли и ще бъдат одобрени в рамките на 24 часа, а приемането на крайната версия ще се случи в съвета през юли и през септември септември, след което текста ще бъде публикуван в официалния вестник на Съюза. А сега, по смисъла на член 70, искам да ви попитам за вашето мнение. Съгласни ли сте? Трябва да гласуваме, ако няма възражение, естествено. Моля, гласувайте с дигане на ръка им бих казала, че има голямо мнозинство. Докладчикът иска ли думата, госпожо Ферейра, искате ли думата? Е, На мене ми е важно следното съдържанието е следното. Тежестта на плащанията а, да бъде а, според поетите ангажименти и това да се легне в регламент на съвета. Моля, повторете, казва председателката. Въпросът беше дали а, вноските на отделните банки, големи и малки, трябва да бъдат ориентирани спрямо риска или това да бъде технически разписано в регламент на съвет. Did you get it? Разбрахте ли сега? Знаете ли повече? Аз поне разбрах въпроса. Е, е, по-добре е да се говори на немски, затова ще отговоря на немски. Мисля, че съветът е този, който ще реши, но ние дълго преговаряхме заедно с съвета и резултата от преговорите беше, че е, делегирания правен акт в рамките на директивата за изпълнение трябва да бъде представен заедно с директивата на съвета, така че парламента да има възможност да вземе, така да се каже, за заложник делегирания правен а акт, в случай, че не му хареса резултата от регламента на съвета. Това е, е, е слабост, защото регламента на съвета ще вземе решение решение за разпределението на 55 милиарда евро. Съвет настояваше за това. Ние обаче сега имаме възможност, тъй като това е в пакет с делегирания правен акт, да упражним контрол. И мисля, че е много важно, че тази комисия си поставя за задача за следващия мандат да упражнява този контрол много сериозно, защото тук става дума а, за това дали ще субсидираме малките и, и големите банки, което в никакъв случай не е в интерес на пазар председателката. Надявам се това да не стане през юли, защото тогава ще имаме само два месеца. Това трябва да стане през септември. В противен случай няма да имаме думата. Делегирания правен акт е една много странна история е, и ние трябва да е, си гарантираме, да получим решението с делегирания правен акт през септември. Да, но съвета и комисията поеха обещание на последното заседание на координатори. Сигурно аз не съм член на господин Ланен още веднъж. За разлика от колегата Гигот, е, смятам, че регламента на съвета е нещо хубаво, е нещо правилно. Е, освен това, смятам, че съвета ще намери разумна формулировка, базирана на риска, която ще ни удовлетвори. Председателката, надяваме се наистина да е така. Вие гласувахте, казах, че сте съгласен, за това нека да изчакаме нещата да, да се случат и да, да се опитаме да направим така парламентът да има достатъчно време, след като се появи делегирания правен акт, защото винаги има опасност ние да изостанем и да догонваме съвет. Вики Форд. Благодаря, госпожо председател. Вие казахте, че а, три а, документа ще бъдат едновременно гласувани както и по въпроса по какъв начин институциите ще допринесат. Много важно е, господин Лаген, че прецедентът, който беше поставен с единия пазар за делегиран акт на комисията, все още се спазва. Би било да се допълни към това, което казахте, че е договорено че беше разисквани въпроса за държавите, които не вземат участие. Да, както предложихте, ще бъде направено. Госпожа Ферера. Госпожа председател, Аз не разбрах е, добре това, което беше казано от колегите, но благодаря на Свен, че отговори на въпроса, който не разбрах. Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви благодаря за дуалното, сериозно сътрудничество, да благодаря на всички колеги, най-вече на докладчиците в Сянка, това ще позволи на Европейския парламент да се яви на преговорите с единна позиция. Искам да подчертая, че с делегираните актове ние трябва да поискаме следващия парламент много внимателно да следи процедурата по ратификацията на междуправителственото споразумение от страна на държавите членки. Съвета трябва да е, поиска да се представи месечен отчет. Има орган, който трябва да се бъде създаден за целта. От 1 януари 2015 година всеки месец е, трябва да се представя е, доклад за това как върви ратификацията. Това е много важно, за да може този фонд да бъде създаден и да влезе в сила от 1 януари 2016 година и да обхваща всички процедури, свързани с преструктурирането. Това е наследство, което ще оставим на следващата комисия по економическите и парични въпроси и ще трябва да се следи цялата процедура, за да не се допусне поставяне под риск на всичко поради недобра ние добри темпове за ратификацията от страна на държавите членки. Съветът ще направи декларация, поемайки ангажимент за ратификацията. И на последно място в съображенията и в основната част на текста да се казва, че държавите членки трябва да положат максимални усилия да осигурят нужните кредити от самото създаване на фонда и това ще бъде предадено на следващата комисия по економическите и парични въпроси, която трябва да следи въпроса и е, да следи най-вече дали се спазва това, което е поето като ангажимент, за да бъдат преведени всички тези решения на... в конкретни действия благодарение на доброто сътрудничество, ние поехме този политически ангажимент. Благодаря, казва председателката. Надявам се, че тези, които ще поемат штафетата от наша страна, ще бъдат също толкова бдителни, толкова добри, който, колкото бяхме ние. Госпожа Вортман Кол има думата. Само за секунда. Искам да благодаря на Елиза и на колегите, е, че можахме да постигнем този исторически резултат и да приключим е, банковия, досието по банковия съюз преди мандата. Благодаря на колегите, защото работихме и ден и нощ, е, дори и в лозите. Благодаря на секретарията на ЕКОН, Клер, и на нашите асистенти. Те също много ни помогнаха при допълнителните технически трилози, защото трябваше да се обсъдят много технически въпроси. Благодаря, защото и благодарение на тях успяхме да постигнем тези резултати. Благодаря. Аз също заправих да спомена колегите, е, всичките ни сътрудници, те много ни помогнаха. Аз бих искала да кажа, че най-добрата иллюстрация за важността на Европейския парламент е, че можете да звъните на господин Шойбле в 4 часа през нощта. Това е нещо, което прочетох, не знам дали е вярно. Е, и мисля, че така вървим във вярната посока. Госпожа Люлинг? Госпожо Люлинг, тъй като преминаваме към разискване, бих искал да кажа нещо. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, включително на служителите. Това беше истински европейски опит. Аз бях единственият мъж, който можеше да договаря важни въпроси и ме третираха по-добре, отколкото обикновено. И така, по същество. Мисля, че парламентът доказа, че има добавена стойност. Предложението и окончателният резултат а, са много по-добри, отколкото съветът искаше първоначално. Няма да навлизам в детайли, но постиженията са много важни. Не зная кой кого, на кого се обаждал. Знае, че на господин Шоблер а, му е получил такова обаждане. Не знам дали господин а, Московичи е, е участвал, но това показва и как функционира съвета. Това е метод на вземане на решения, който е доста съмнителен. На някои държави се обаждат, на други не. Няма ясни критерии. Това показва как действа европейската демокрация. На следващо място, между правителственото споразумение е проблематично тъй като за пръв път ние приехме, че процедура, която е, е съвместно вземане на решение, част от това ще се отнеме чрез междуправителствено споразумение, което означава, че ще е трудно да се променят в бъдеще. Аз считам, че това е принципен въпрос. И ние трябва да проведем много задълбочена дискусия дали да се противопоставим на този подход, обръщайки се към съда на Европейския съюз, защото това в бъдеще ще създаде прецедент. Ако съветът има трудности да се договори с нас, да преминава към междуправителствено решение в ущърп на съвместното вземане на решения. Напредъка за Банковия съюз е толкова важен и считам, че можем да оправдаем начина по който гласувахме, но правните и демократични аспекти, свързани с въпроса, са доста под въпроса. А, госпожа Лулинг, да, вие бяхте а, чудесни. Съветът а, направи определени отстъпки, недостатъчно, но все пак е, беше по-добре да се приключи сега, отколкото да се прехвърли на следващия мандат на парламента. Ние работихме усърдно, по много интелигентен и адекватен начин, за да можем да приключим, въпреки че да не сме, не сме напълно съгласни и имаме проблем да видим дали трябва сега да се обърнем към съда на Европейския съюз, тъй като а, съвета непрекъснато минира нашите компетенции като съзаконодател. И това е въпрос, който ще остане за разглеждане от следващия парламент. Не е въпрос, че е, някой може да е ощетен, но вие сте от страна, с която има понякога проблеми. А сега приключваме с този първи доклад, но има още два доклада, по които трябва да вземем решение. Става дума за доклада на господин Шваб – що се отнася до доклада на господин Шваб. Ще прочета отново бележките на английски. Това е третия последен трилог по това досие, по доклада на господин Шваб. Беше проведен на 18 март, беше постигнато съгласие по член 6 за предоставяне на доказателства за органа по конкуренцията и член 5 за националните решения, както и глава четвърта за допълнителните такси. Получихме писмо от Коре 5, потвърждаващо, че съветът одобрява позицията на парламента, ако парламентът приеме договорения текст. Но има няколко грешки в текста, предоставен от съвета за окончателния вариант, така както е представен. Ето защо съветът представи коригиращи бележки. Писмото с корекциите ви беше предоставено. Затова повторното консултиране ще се базира на текста, който беше договорен и който отговаря на текста на писмото на Корепе, заедно с а, а, внесените а, корекции. И за това а, ние трябва а, преди гласуването а, в а, пар, парламента, през втората парламентарна сесия през април, трябва да а, разгледаме отново този въпрос изисква се да се гласува. И така, Питър. Благодаря. Няма много колеги. Колеги, няма нужда, може би, да гласуваме, но трябва да гласуваме. Това тази комисия през последните месеци трябваше да свърши много работа и това има връзка с процедурата. Господин Господин Лънген и господин Гьобелс искаше, искаха да има второ четене. И ние успяхме да имаме, да, да постигнем добър резултат. Но, госпожо председател, моля отбележете, че при следващия, че следващият парламент трябва да се следва е, при следващия парламент и при следващата комисия трябва да се следват процедурите много стриктно, защото времето беше малко, имаше натиск от комисията и съвета да постигнем споразумение. Въпреки това, смятам, че постигнахме добро споразумение и аз благодаря на всички е, колеги са докладчици, които ми помогнаха за това. Имам въпрос. Е, тук става дума за консултация. Защо не пише в дневния райд гласуване? Защото е, когато има консултация, няма гласуване. Не. Тук става дума е, за повторна консултация. Аз не отговарям за това какво пише в дневния ред. Добре, да но е, ние работим много под натиск, така че председателката. Просто трябва да гласуваме, че сме съгласни с резултата и този резултат може да бъде гласуван в пленарна зала. Това е единственото, по което трябва да се споразумеем. Ние няма да изпратим това досие в следващия парламент. Имахме добър трилог. Резултатът е приличен. Може да бъде прием, прият господин Гебелс. Госпожо председател, резултатът обаче не се познава от хората. Той може да е добър, но ние не го знаем. Ja, ich weiß nicht, ob das genügt. Da, ich muss, aber äh, не знам това дали е достатъчно, но... Господин Шваб, нали знаете какъв е какъв е резултата? Да. Аз го прочетох също така. Но ако искате, можем от мен да мине да гласуваме в понеделник. Така ли? Секретарията ще се погрижи вие да получите текста и ще гласуваме е, с вдигане на ръка в понеделник. Не искаме обаче сега да поставяме под въпрос е, целият въпрос. Не се дължи само на превода и е, за това, че не сте ни изпратили председателката. Аз ви прочетох какъв е резултата имаше грешки в текста и тези греш, грешки бяха поправени. Случва се. Но ние сме малко притиснати до, до стената, защото искаме да свършим работата, не да я прехвърлим на следващия парламент, господин Ланге. А ако сме сериозни, трябва да си спазваме правилата, иначе няма да се отнасят към нас сериозно. Добре, казва председателката, сега ще гласуваме в понеделник и трети доклад на Ханс Петър Мартин няма да гласуваме, него без това го няма. Става дума а, за а, определене на статистическата стоеност, господин Санчес Пърсед. Искам да ви обърна внимание на това, че по този въпрос трябваше да процедираме така, както при последния въпрос. Защо сега избираме друг начин на действие? Всички, които участваха в а, а, преговорите, разполагат с текста. Това просто е повторна консултация ние просто заявяваме нашето съгласие да представи постигнати резултат на пленарно заседание. Мандата ни беше даден по-рано от комисията. Участниците знаят за тази процедура точно толкова, колкото и за предната. Аз не виждам никаква причина да отлагаме гласуването, но няма да повдигам възражение. Смятам, че процедурата е същата като преди малко. Искам да възразя на много уважавания колега, защото по доклада Ферер имахме пленарно заседание, изявление на председателя, открити дискусии и всички знаят какво решение беше взето. Имахме достатъчно информация. За тези два доклада, по които сега трябва да вземем решение, това не е така. wurde Ihnen zugestellt. Vielleicht haben Sie es. Изпратен ви е документа, може би не сте го чели. Аз обаче нямам проблем с това, нямам проблем да гласуваме. Сега даже мисля, че щеше да бъде по-добре, но на това не променя нещата. Не, нека сега тук да не изпадаме в процедурни подробности, като щом искате в понеделник, ще гласуваме в понеделник съвсем спокойно можехме да гласуваме и, и, и днес, както гласувахме за доклада Ферера. Аз ще попитам а, дали трябва да гласува, трябва да имаме някакво мнозинство, някакъв кворум за гласуването, за да не отлагаме. Да, сега ще ви попитам. Ще попитам колегите, кой е съгласен с това. Трябва да видя дали има мнозинство. Моля, гласувайте. Гласувайте, трябва да видя дали има мнозинство. Получили сте текста. Получили сте текста от Корепер. Беше ви изпратен, казва ми секретарят. Днес ви беше изпратен със сигурност. Вчера. Вчера е бил изпратен текста. Текста от Корепер с а, а, корекциите е бил изпратен на членовете на ЕКОН. Питам кога, отговарят ми вчера. Нека да не ставаме дръбнави. Има мнозинство да процедираме с доклада Шваб по същия начин, както процедирахме по доклада Фер. 7-8 члена са тук, казва господин Ланген извън микрофона. Господин Шваб. Госпожо председател, мисля, че по същество по отношение на съдържанието няма никакво съмнение в това, че тази комисия и парламента ще се съгласят с резултата, който сме постигнали в триалога, което означава, че не трябва да изпадаме в процедурна дребнавост аз разбирам колегата Ланген и колегата Гьобелс, че когато гласуваме трябва да се знае, че ще гласуваме. Нека да си отбележим това за бъдещата ни работа. Е, а, мисля, че а, а, процедурата е спазена. Комисията се е запознала с съдържанието, както каза господин Санчес е, Преседо, но мисля, че процедурите също са важни и ние трябва малко повече да внимаваме за тях.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 същия начин. Не знам кой ще бъде председател на следващата комисия, но ще му кажем, че е, процедурно нещата трябва да бъдат по-различни, отколкото до сега. Минаваме на следващия доклад. Е, Ханс Петър Мартин. Също консултация. Одно, повторна. Съгласно член 70 от а, е, правилника. По време на тристранната среща беше намерено решение. Ханс Питер Мартин не е тук, но също искам да вдигнете ръка, за да можем да изпратим и този резултат за гласуване в пленарна зала. Става дума за същото. Съгласни ли сте? Добре. Благодаря ви. Това е същия проблем като последния въпрос. Гласувахме или не? Искам да разбера какво точно е положението с гласуването. Искам да разбера дали беше гласувано предишното. Да, и трите доклада трябваше да бъдат гласувани окончателно те ще бъдат гласувани вече в пленарна зала. Ние тук гласуваме за това да има повторна консултация. Добре. И последна точка. Разни въпроси. Няма такива. Тогава следващото заседание ще бъде в понеделник, 7 април от 15 до 18.30 часа. Благодаря ви много и ви пожелавам много приятна вечер.